Уважаеми колеги, моля да започнете, тъй като преминаваме към деловата част. Няма много време. Предстоят ни избори. Ще помоля колегите да заемат местата си. Искам да кажа добре дошли на всички пълноправни членове и заместници в Комисията по правни въпроси. Казвам се Йозеф Саер – и председателствам заседанието съгласно правилника. В отсъствие на председателя и заместник-председателите, заседанието се поема от колегата с най-дълъг стаж в парламента. Оказва се, че аз съм бил най-дълго време в тази комисия, в този парламент – Както виждате, не е необходимо да сте на преклонна възраст, за да председателствате комисията, тъй като нещата опират не до възрастта, а до стажа. И тъй обявявам заседанието за открито. Нека напомня на колегите целта е да изберем председателя и четиримата заместник-председатели съгласно член 213 от правилника. Изборът ще протече последния начин. Първо избираме председател и след това по-отделно заместник-председателите. Надявам се, че всеки разполага и с карти за гласуване, ако се наложи. Ако нямате такава карта със себе си в момента, може много бързо да поискате да ви я донесат. В противен случай ще трябва да гласуваме с писмени бюлетини, което отнема доста повече време. Така че подгответе си картите. Ето и аз си напомням да проверя дали нося своята със себе си. Давам ви пример. Много извинявайте, но аз бях тук на предишното заседание на комисия в тази зала. Оставих си картата тук и сега не я намирам. Ще трябва да помолите асистента да ви я донесе. По-добре е да изчакаме да ви донесат нова карта, отколкото да гласуваме с бюлетини. Това гласи това се отнася към всички. Те и заместниците, които участват. Евелин Гербхарт замества госпожа Кати Пири. Евелин Гербхарт е заместник но тя отдавна работи в тази комисия, така че можеше и тя да председателства. Просто е заместник, аз съм пълноправен член. Господин Андрея Каропо замества пълноправния член Жил Ковар. Ако има някакви други промени, моля да ме уведомите. Като временен председател аз ще продължа в тази функция само до избирането на новия председател, който ще поеме пък избора на заместник-председатели. Има ли коментари? Не. Тогава да преминем към избора. Нека ви напомня, носят се слухове в парламента, че не всеки се придържа към 40 годишното споразумение в този парламент, нещо, което ни поставя и нас в особена позиция. Ние сме комисия по правни въпроси, защитаваме справедливостта, следователно трябва да се придържаме към традицията на върховенство на закона. Ако споразумението между политическите групи се разпадне, то последиците за бъдещето са непредвидими. Разбира се, аз не разполагам с правни инструменти, които да мога да ви наложа, само ви напомням. И тъй преминаваме към избор на председател. Отбелязвам постигнате кворум от една четвърт от членовете, в нашия случай седем. Така че можем да преминем към номинациите. Бихте ли предложили кандидат? Господин Любретон. Съгласно системата ДОНТ, която вие току-що споменахте косвено, искам да кажа, че аз съм кандидат на моята група идентичност и демокрация за председател на тази комисия. Аз съм член на тази комисия от 5 години, бил съм координатор на моята група, много добре познавам работата на комисията. Освен това, отблизо съм следил всички тези доклади. Работил съм по общия регламент за защита на данните, по авторското право в интернет – по доклада за колективните действия DDE, също така и доклада Розие за подаващите сигнали. Работя и по деликатните въпроси на имунитета. Аз съм професор по право и мисля, че разполагам с качествата за този пост. Съгласно нашата процедура, не е предвиден дебат за качествата на кандидата. На този етап ще чуем само номинациите, затова с цялото ми уважение трябваше да ви спра. От името на Обнови Европа искам да предложа госпожа Луси Нецинга. Благодаря. Има ли други предложения? Имаме двама кандидати и следователно ще трябва да гласуваме тайно. Ще помоля кандидатите да дадат своето съгласие за номинацията. В случая с господин Любретон това е ясно. Луси Нецинка, да, тя също дава съгласие. Също така трябва да попитам дали са попълнили декларацията за финансови интереси и са приели кодекса за уместно поведение. Кандидатите са пълноправни членове на комисията, това е проверено. Съгласно членове 15А и 233 ние имаме две валидни номинации. Искам да напомня, че всеки член разполага само с по един глас. Е НП има 6 гласа, социалистите 5, Обнови Европа 4, Зелените 2, ИД 2, ЕКРЕ 2, ГУЕ 1 и АЕ 3. Имате карта. В началото аз споменах имената на заместниците, които представляват пълноправни членове. Няма междувременно промяна. Искам също така да ви напомня, че е необходимо да има абсолютно мнозинство на подадените гласове за успешния кандидат можете да гласувате в полза само на единия или другия кандидат. Зеленият бутон е важен. Възможно е да проведем и втори кръг на гласуване, когато ще спечели кандидата събрал най-много гласове. Тези, които желаят да гласуват за господин Любретон, нека да натиснат зеления бутон. А тези, които гласуват за госпожа Нецинга, трябва да натиснат червения бутон. Когато броим гласовете, не смятаме въздържалите се. вие можете да промените своето гласуване в интервала отворен за гласуване, но след като кажа край на гласуването, никой не може да гласува повече. И тъй, моля, гласувайте. Two more. Още двама трябва да гласуват. Край на гласуването. 23 гласували, 6 за господин Любретон, 15 за госпожа Нецинга. Госпожа Нецинга има абсолютно мнозинство, следователно можем да я поздравим и да я поканим на трибуната. You need this?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 бих искал да номинирам колегата Сергей Ягодински. Благодаря. Имаме ли други номинации, господин Любретон? От името на, в името на плурализма отново се кандидатирам. Добре, да гласуваме електронно за първи заместник председател. И тъй, зеления бутон е за господин Лагодински, червения бутон за господин Любретон. Моля, гласувайте. Thank you. One more to vote. Още един колега трябва да гласува. Край на гласуването. Господин Лагодински е избран. Честито. And we will now move to the election. Сега да преминем към избор на втори заместник-председател. Имаме ли номинации? Господин Фос. Благодаря. Искам да предложа Марион Валцман като втори заместник-председател. Благодаря. Имаме ли други номинации, господин Любретон? В същия дух отново се кандидатирам. Благодаря да гласуваме електронно. Зелен бутон за госпожа Валсман, червен за господин Любретон. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Избрана е госпожа Валсман. Честито! The... Сега преминаваме към избора на третия заместник председател номинации, ако обичате. Първо нека ви благодаря и нека ви поздравя за новия пост. Желая ви успех. Това е много важна комисия. Искам да предложа господин Ибан Гарсия Дел Бланко. Благодаря. Имаме ли други номинации? Господин Любретон. Отново ще си пробвам късмета. Господин Гарсия Дел Бланко приема ли тази номинация? Да, добре. Тогава гласуваме електронно. Зелен бутон за господин Гарсия Дел Бланко. Червен за господин Любретон. Моля, Гласувайте. Um, apologies. Um, green for Mr. Garcia La Blanco and red for Mr. Lebreton. Зелен бутон, господин Гарсия Дел Бланко, червен, господин Любретон. Още двама трябва да гласуват. Край на гласуването. Господин Гарсия Делбланко е избран. Сега преминаваме към номинациите за четвърти заместник-председател. Благодаря. Господин Станканели, предлагаме от името на ЕКАРЕ. Има ли други номинации? Искам да има тайно гласуване, за да продължим в същия дух. Необходимо е да има пет члена, за да можем да приемем. Имаме пет. Следователно преминаваме към тайно гласуване. Господин Станканели, съгласен ли е с номинацията? Благодаря. Тъй като имаме само един кандидат, зеленият бутон е за, червеният е против. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Господин Станканели е надлежно избран. Бих искала да поздравя всички заместни председатели. Много ви благодаря за присъствието. Следващото ни заседание е на 24 юли в Брюксел. Благодаря ви. Закривам заседанието.